Добър ден! Подновяваме сесията. Господин председател на съвета, госпожо председ... заместник председател на комисията, текстовете, които бяха прияти вчера, вече са на разположение. Има ли някой, който иска да коментира някои от тези въпроси? Изглеждане? Считаме, че протоколът е прият.